Диакону за интегриран подход към еврокултурното наследство. Имате 4 минути да представите своят доклад. Благодаря, госпожо председател Кревил vi l prezint acum încearcă să convingă decidenții politici Става дума за въпроса да убедим политическите органи колко важно е културното наследство и по какъв начин то може да, е, да дава възможност за заетост и развитие. За това ние би трябвало да използваме културното насредство, е, като бъдат признати е, значения, като бъде признато културното насредство във всички отношения. Това е като първото, което искам да кажа. Държа да подчертаем да се въведе, проведе Европейска година на културното наследство с ключово финансиране и бих поприканил комисията да създаде нарочен интернет портал по за културното наследство. Да, да не се крием е, зад приказките, че в интернет всичко се намира. Няма такова нещо. Тъжният факт е, че в момента има редица обекти на европейското културно наследство, които поради липса на, на финансиране остават е, непознати. Така че би трябвало да увеличим с 50% прага за за финансиране на културата. В крайна сметка ни бива да забравяме гласа на гражданите, които поискаха от нас такова увеличение. Освен това, нуждаем се от адекватна система за контрол на подобни проекти, защото една реставрация е нещо много специално. Ако останем е, само с средновековните паметници, това не означава, че трябва да мислим само за това. Трябва да бъдем по-дълновидни, да разгледаме и качеството на работата. Нека не стане така, че с паметници запазени през войни и въпреки всички превратности, след това да бъдат съсипани. Всички ставаме свидетели на трагедията на града Палмира за така, че това е едно истинско чудо. А, всичко, което е оцеляло през столетията, бе разсипано от едни безумци, които не искат да се запази то. Именно затова госпожа Силия Коста днес предложи приема приемане на резолюция, заклеймяваща подобни деяния, които да бъдат криминализирани и третирани като престъпление срещу човечеството. Изразяваме нашето съжаление за това, че ние сме изправени пред едно много сложно положение. Става дума за оценка по различни критерии, политически, геополитически, економически, но не се мисли за културните критерии. Какво има предвид? Днес е, ставаме свидетели на огромна криза с миграцията, с бежанците, непозната до сега в Европа, но е напълно възможно зад нея да се крие една много по-страшна криза, един сблъсък на цивилизация. Председателката благодаря на докладчика. Господин Христофоро има думата за една минута. Για μένα η Ευρώπη... За мен Европа като понятие е равнозначна на култура и културно наследство. Затова ние трябва да продължаваме да бъдем гарант на цивилизацията и културното наследство. Аз съм кипарец и на нашият остров десетки години ставаме свидетели как се ограбват и рушат културни и исторически ценности. Те са в ръцете на контрабандисти, които ги изнасят в различни страни, включително европейски. Хиляди църкви, хиляди паметници на културата с хилядолетна религиозна история. Предмети от древността а, се ограбват и стигат до незаконните пазари на крадени антики в Европа. Европа трябва да приеме мерки и да приеме законодателна рамка за незабавно връщане крадени исторически ценности в Кипър или в която и да е друга страна. Чухме вече за Сирия и Палмира. Благодаря. Госпожа Каста, една минута. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря а, сърдечно на а, колегата, а, който в доклада си отразява система с основополагащо значение. Съобщението на Европейската комисия, уважаеми господин комисар, означава, че трябва да продължим да взаимодействаме по въпросите на културното наследство, защото това за нас това, което е, виждаме е възможност е, за не само за нови инвестиции, но и е, за опазване на нашата памет е, в е, е, десетилетието на културното наследство, обявено от е, ЮНЕСКО. За това аз настоявам да бъдат обявени за престъпления против човечеството, посегателствата срещу паметниците на е, културата. Необходим е интегриран, хоризонтален подход, който да прониква във всички политики и също така да се отделят достатъчно средства. Благодаря. Благодаря, е, господин Марайс. Госпожо председател, Възползвам се от възможността да припомня, че се нуждаем от интегрален подход към европейското културно наследство. Ще припомня, че от времето на Втората световна война насам на културното наследство на моята страна е разграбвано през 1946 година. Гръцкото Министерство на културата изготви един компендиум на всички липсващи артефакти. Такъв компендиум бе изготвен и от техни, съответните британски власти. Е, конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 година третира въпроса за връщане на културното наследство. Господин еврокомисар, държа да подчертая този въпрос. Той бе поставен преди години. Ние имахме тогава дискусия Поставихме и този въпрос по време на вашето изслушване. Връщане на заграбеното от нацистите културно наследство. Да правим ли нещо по въпроса? Сега господин Джакович за една минута. Бити на велики шопинг център. Благодаря много. Америка ще стане един огромен мол. Китай ще притежава Африка, пък Европа ще стане музей. Това са предвижданията за след 100 години. Това казват авторите футуристи. Така се казва, че нашето е, показва, че нашето физическо и нефизическо културно наследство е много важно за Европа да видим какво означава културата за европейския теоризъм. Само това дори да погледнем вече ни е достатъчно. Колко важна е тя за нашата економика, за нашата идентичност. Именно за това подкрепям, подкрепа европейски, е, проекта Европейски столици на културата. Комисията обаче може би е добре да е, мисли и начин да се определят определени региони като региони за културен туризъм. Господин Марата. Благодаря, госпожо председател. Говорим за културното наследство. Обаче в момента безпомощни гледаме разрушаването на обекти е, от световното наследство, като Палмира, например. Ясно е за какво става дума. Трябва да се интегрира подходът ни в тази област. Трябва да се репатрират артефакти. В този доклад се казва, че ако искаме Европа да има бъдеще, трябва първо да познаваме миналото си, да разбираме европейската перспектива, религиозна, социална и економическа идентичност. Вървим в правилната посока. А за това докладът се нари... Е, призовава да има е, общ европейски портал, който да координира различ... различните дейности и да признава значението на граждан... градовете и регионите за този общ европейски подход. Благодаря. Давам думата на комисаря за отговор. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, комисията изразява благодарност на господин Диакону и на докладчиците в Сянка за ясния доклад. Той обхваща целия всички аспекти на културното наследство, като препоръчва и следващи стъпки. Комисията споделя мнението, изразено в доклада, че представянето и популяризирането на европейското културно наследство е изключително важно. Освен всичко друго, културното наследство допринася за економическото и социално развитие то е свързано с живота на всички европейски европейци, укрепвайки тяхната европейска идентичност. Напоследък, за съжаление, ставаме свидетел на прояви на вандализъм и дори разрушения на културното наследство, като в Ирак и Сирия. Има обаче и други не по-маловажни моменти. Ние сме толкова свикнали с нашата, с заобикалящото ни изкуство, че забравяме колко грижи изисква то. Е, доклада приканва комисията да направи необходимото с по съществуващите правни актове и да въведе политики и механизми, за да се справим с предизвикателствата пред този сектор. Комисията вече е предприела действия по редица въпроси, споменати в доклада. Започнахме работа с държавите членки по тези въпроси през годините 2016 и 2017. Ще работим за предоставяне и обмен на обучение и информация, като ще въведем и форми на партньорско сътрудничество и обмен, обмен на добрите културни практики, включително включително по насредството. Ние ще подпомогнем разширяване на сътрудничеството, обмена на информация и ще с финансиране в рамките на съществуващите програми. И позволете е, да кажа в отговор на казаното от вас, е, за съжаление ще отговоря същото, което казах и по време на изслушването Комисията няма правомощия в уреждането на исторически спорове между държави е, членки. Това е двустранен въпрос и двустранен дебат. Председателката благодаря на господин